много бързо трябва да пристъпим към следващата точка от дневния ред и това е общи разисквания по борбата срещу тероризма. Също така изявления на съвета и комисията по телесните скенери, изявления на съвета и на комисията по функциониране на разузнавателните служби в контекста на стратегиите за борба срещу тероризма. От името на съвета дебатът ще започне с господин Алфредо. Давам му думата. Господин председател. Господин председател. Дами и господа депутати, Бих искал да благодаря на Европейския парламент за предоставената ми възможност да участвам в настоящото обсъждане. А, господин Шулц, е, един председател трябва да бъде твърд. Господин Шулц, господин Конбендит, господин Ферховщад, съвета в момента има думата. Много ви моля да напуснете или да мълчите. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Както казах, искам първо да благодаря на парламента за това, че организира един спокоен и разумен дебат относно политиката за борба с тероризма. Тези това обсъждане се провежда известно време след е, неуспелия атентат е, в полета до Детройт през декември 2009 година. Наистина Подобно обсъждане трябва да се провежда в спокоен дух, е, разумно, но и е, никога не трябва да закъснява и тъй като е, ние сме изправени пред заплахата от тероризма и, както казаха много колеги, туризма не намалява в Европа, а напротив. Е, както казаха някои колеги, тероризма сменя лицата си и се опитва да се променя. Затова ние трябва да се борим и да създаваме стратегии. Трябва също така да извличаме и полуки от е, направените в е, миналите грешки, ако нямаше неуспял опит за атентат през декември, днес нашите обсъждания ще да имат съвсем друг характер. От случилото се в Детройт можем да извлечеме много полуки трябва на, на практика да направим един задълбочен анализ на това, което не сме направили или, или лошо сме направили, да направим анализ на мерките, взети от различните страни, за да не се повтори подобно събитие. За това обсъждаме работата на антитерористичните звена, базите данни, телесните скенери. Ние обсъждане всъщност пропуските, които са направени по време на един атентат, който за слава Богу можеше да бъде предотвратен. Нека да направиме да извлечеме първо най-очебийните полки от състоялия се ат, атентат в полета до Детройт. Това първото, което трябва да споделим е, че атентатите продължават да бъдат начина на действие на туристите. Второ, че трябва да обменяме и да събираме данни, но че е много важно да ги интегрираме и обработваме правилно. Трето, атентат, неуспели атентат доказва, че Ал-Кайда и други терористични мрежи могат да осъществят и да извършат атентати извън територията си, извън Персийския голф. Четвърто. Случая в Детройт припомня, Е, необходимостта да се бориме срещу радикализирането на тероризма. Е, терористите са готови на всичко и Детройт изисква от нас да следим отблизо държавите, в които се развива тероризма или тези, в които би могъл да намери почва на развитие. Трябва също така да, да направиме анализ на заплахите на виснали над гражданската авиация и на въздухоплаването по принцип – информацията, обмена на информацията и телесните сканери. Това не е ново обсъждане, нов дебат. Тези проблеми са били обект на обсъждане в рамките на парламента отдавна. Координаторите с господин Керков този проблем беше обсъждан. Господин Керков пред, предос... А, е, изработи един доклад, представен на 26 ноември на тази тема анализа и информацията с основни елементи на борбата с тероризма и превенцията на тероризма. Необходимо е да се идентифицират терористите, да, да знаеме къде би могъл да се случи атентат, кой може да предостави е, експлозиви, оръжие, е, къде кой може да подпомогне терористите, т.е. да разполагаме с информация и с източници на информация. Но за да имаме подобна информация, ние трябва да, да обменяме информация, да, да я обменяме, но същевременно по един разумен и адекватен начин. Някои от атентатите, на които бяхме жертви в миналото, можеха да бъдат избегнати, ако разполагахме с необходимата информация или ако информация бе предоставена на онези звена, които са натоварени с борбата срещу тероризма. Тоест, ако е, можеше да има една интелигентна, интегрална обработка на информацията. И тук стигаме до е, проблема, свързан с управлението на информацията. За да има е, уместно и адек... а уместна и адекватна уместен и адекватен обмен на информация. Трябва да се върнеме към решенията на съвета относно информацията, която трябва да бъде на разположение на съответните служби. Необходимата информация, а не цялата информация, защото е, множество или прекалено много информация може да се окаже в ущърп е, на борбата с е, тероризма. Става дума за стратегия, която ще ни позволи да вземеме умели, уместни и разумни решения, като тези решения трябва да се вземат от съответните органи, натоварени с борбата срещу тероризма. А, Обмена на информация трябва да отчита от една страна необходимостта от обмен на информация, но друг, от друга страна защита на личните данни на гражданите, нещо, което обсъдихме днес след обед. Една от заключенията, което се, на, се налага след неуспелия атентат в Детройт, показва, че има пропуски. Един е, терорист е успял да се... Да, предполагаем терорист е успял да проникне в самолет, минавайки през всички е, мерки за сигурност на летището. Значи всички тези мерки за сигурност не са били достатъчни, за да предотвратят атентат. За слава Богу, този атентат бе не успял. Така че ние трябва да да да направим всичко възможно, защото терористите или предполагаемите терористи да нямат достъп до гражданската авиация и до, граждан, до самолетите, превозващи е, пътници като за това се създадат съответните съоръжения. Същевременно а трябва и самите самолети да бъдат оборудвани с необходимите съоръжения за предотвратяване на атентати по време на полет. това е, днес ще обсъдиме не само обмена на информацията, а и е, проблема свързан с е, телесните скенери. Знаете, че комисията е органа, който е натоварен с създаването на правилата и наблюдението наблюдаване начина по който те се прилагат. Сигурността на въздухоплаването бе е, в бе обект на дискусия на заседание в Толедо неудобна. Решихме следното. Трябва да имаме единна позиция относно е, телесните скенери, както и относно всички съоръжения за защита и осигуряване сигурността на летищата, защото ако някои летища са по-малко оборудвани от други, предус... безопасността на всички е в опасност. Същевременно трябва да запазиме един много деликатен баланс да се запитаме дали тези телесни скенери са ефективни и дали те могат да предотвратят е, до проникването в самолети на терористи с експлозиви и оръжие. По какъв начин тези скенери нарушават е, личните права и личните свободи на гражданите? Това е в центъра на нашето внимание. И също така начина по който ще се използват скенерите и, и нямат ли те не представляват ли те опасност за човешкото здраве, за онези, които са подложени на проверка от скенерите. Значи, е, ефективност на скенерите, последиците за здравеопазването и е, защита на е, личната свобода и на гражданите. Това са основните проблеми, които бяха обсъдени на неформалния съвет в Толедо. Там решихме да обсъдим всичките тези въпроси с цел да постигнем единна позиция. Бих искал да привлеча вниманието на парламента че взехме предвид резолюцията, приета от парламента на 23 октомври миналата година, резолюция по повод телесните скенери, последиците и е, начина по който те застрашават или не зачитат а, основните права и свободи, последиците за здравеопазването и така нататък. Това са все аспекти, които трябва да вземем предвид в обсъждането. Благодаря на парламента за това, че ми позволи да а, взема думата и благодаря на председателя за времето, което ми бе отпуснато. За... От името на Европейската комисия двама комисари. Първо господин Калас. Благодаря, господин председател. Уважа... Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, тук сме а, двама комисари, за да представим един а, а, комбиниран подход за борба с тероризма. А, моят приоритет като комисар по транспорта е, разбира се, сигурността на пътниците. Това е основният приоритет на цялата ни транспортна политика. Винаги ще бъде приоритет. По полета. По а, за Детройт на 25 декември, полет 253 на Northern West Airlines. А, наистина имаше заплаха. Искам също така да кажа, че съществуващите стандарти по европейските сигурност бяха правилно прилагани на летището на Амстердам Скипол. Но тук първо се провали а, раз, разузнаването и също така а, това позволи съответно наш самолет да стане а, цел, да бъде подложен на терористична атака. А, но ние трябва да зачитаме и човешките права. Всички а, участници бяха попитани дали трябва според тях да се вземат допълнителни действия. Новите а, телесни скенери и други а, също бяха подложени на допитване. Експертите по сигурността твърдят, че тези машини имат по-добри способности за детектиране на евентуални експлозиви и други и оръжия. Но каква е добавената стойност на тези машини към сигурността и до каква степен те нарушават личната личното пространство на хората, това все още не е решено. Тези технологии за а, картина на тялото повдигат, разбира се, въпроси свързани с здравето, а също и с а, личното пространство на гражданите ни има един доклад относно технологиите, които ще се използват и се използват вече на европейските летища. А, това се включва в резолюцията на Европейския парламент от 2008. Ние трябва да решим как точно да се справим с тези проблеми, дали да работим национално или на европейско ниво. Според нас трябва да има европейска рамка. И като се вземе предвид общия подход, който водим от 11 септември, това може да ни това може да подобри нашите стандарти на действие. Целта е да се зачитат, разбира се, индивидуалните права, но искам да подчертая, че сигурността, летищата всъщност е, е един от основните ни приоритети и, сам, и за това също говорим и за въвеждането на новите телесни скенери. Но ние имаме нужда от голям брой, от координирани разнообразни мерки, било то разузнаване, различни методи за претърсване, ако трябва нови скенери и други. Телесните скенери всъщност тук са само един от елементите. И очаквам да чуя сега тук вашите коментари и благодаря за вниманието. Благодаря. А сега госпожа Малстрам. Благодаря. Благодаря ви, господин председател, дами и господа. Това е, е новия подход на комисията. В обсъжданията се каза, че след е, След влизането в сила на Лисабонския договор ще работиме заедно за борбата срещу тероризма. Ще го направим обаче като отчитаме, че държавите членки са онези, които носят крайната отговорност за разузнавателните работи и за, за защитата на гражданите. Целта е да се направи сега една оценка на всички стратегии и политики за борба с тероризма и за постигналите резултати. На тази основа ще видим какви крачки трябва да предприемем. Първо трябва да, да направим оценка на какво, е, с какво разполагаме, какво липсва, къде има припокриване. И аз е, ще неизменно ще ви предложа този анализ колкото се може по-скоро. Но при всички случаи трябва да знаеме, че заплахата от тероризъм не намалява, както каза и господин Калас, и както каза и председателството, е, Тероризма е една от най-големите заплахи за демокрацията и за нашето развитие. Според статистиките на Европол в 2008 година в държавите членки е имало 550 терористични атаки в рамките на въпроса. 319 е, индивиди са, са е, извършили атентати. 80 е, около 60% се приписват на Алкайда, останалите на сепаратистски групи в Испания и на друго място. Нека не забравяме и, а, и а, избухването на бомби в Мумбай, на което присъстваха и представители на парламента. Нека не, не забравяме, че в, в... Не, че е, ние разполагаме с много съоръжения, с е, много голям инструментариум, който обаче зачита човешките права. Каква, какви са стратегиите е, след Мадрид и Лондон? Тези стратегии са стратегии за глобална борба срещу тероризма, като същевременно позволяват на нашите граждани да живеят в пространство на сигурност и свобода. Няма сигурност без свобода и свобода без сигурност. Така че зачитането на основните свободи и правила и при борбата с тероризма е нещо основно. За това комисията ще предложи само мерки, е, които са, е, с които отговарят на европейското законодателство и които са били подложени на оценка на въздействието. Както знаеме, тероризма е глобален, глобално явление и за това трябва да работим в тясно сътрудничество с партньори, съюзници и международни и организации. Що се отнася до вътрешното е, измерение. Имаме някои ключови приоритети на нашата стратегия. Аз е, изцяло подкрепям всички тези е, приоритети, борбата срещу радикализацията, подпомагане на жертвите, обмен на информация и сътрудничество с, с, заинтересованите страни и звена по-голяма превенция на, на заплахата, а, научна и развойна дейност в тази област. Разбира се, Европе, Европейската комисия и държавите членки подкрепят тази стратегия и напредъка на тази стратегия. Е, Европейската комисия работи през последните години за хармонизиране на европейските законодателства, като е, създаде условия за улесняване на процедурите за екстрадиция в рамките на е, Европейския съюз, борбата срещу тероризма в интернет, като се опитва да ограничи достъпа на терористите до необходимите за тях а, средства. Аз бих, аз ще предложа една нова законодателна рамка, е, в която да, да, да, да включва различни елементи, свързани с а, е, фабрикуването, използването на различни Също времено ще предложим и план за действие, в които ще бъдат залегнали 130 е, мерки и ще се отпуснат средства за изпълнението на този план. Аз поемам изцяло ангажимент през следващите години да да работиме в рамките на комисията за увеличаване на нашия е, капацитет чрез създаване на мрежи, разширяване на купер на сътрудничеството. Всички е, трябва да преразгледаме начина по който използваме и финансовите си ресурси в тази област. Е, то всичко това е залегнало в програмата от Стокхолм. Е, международния обмен на информацията, събирането на данни, захраняването на данни за стотици хиляди граждани трябва да, трябва да, да става е, при строги правила, за да се избегне е, нарушаването на е, правата и свободите на гражданите. Заедно с госпожа Рединг ще предложим един нов режим за защита на данните. Всичко това ще бъде и включено в общата оценка на въздействието и ще бъде включено в стратегията, която ще ви представиме в скоро време. И пос... на последно, господин председател, можем да се ще можем да се пребориме с тероризма само ако има добър обмен на информация. Е, в никакъв случай нашите политики не трябва да бъдат е, двусмислени и да има двойни стандарти. Ние ще можем да се защитим от тероризма само ако защитиме нашите ценности и им останем верни. Благодаря ви. Е, това е е, това е едно послание, което ни навява надежда. Един ден ще се видите тук и тримата, включително и госпожа Ред. Сериозното хрона, Кирия Вебер. Господин Вебер, е, аз ще бъда много строг е, с времето за изказване. Така че ви давам думата само за минута и половина. Уважаеми е, колеги, виждам, че председателят е много строг е, изведнъж по отношение на регламента за времето, така че е, господин представител на съвета, уважаема комисия, аз се радвам, че днес не говорим за телесните скенери, а водим генерален дебат за тероризма. Трябва да се каже, че тероризмът е реален, той заплашва хората в Европа. Това, което сме свършили до момента е положително и искам да благодаря изрично на нашите колеги компетентни органи. Хората, които се занимават в тях, наистина са свършили добра работа. Но нека да обърнем поглед към бъдещето. И тук имам три конкретни предложения. Първо, да се осигури взаимодействие на компетентните органи в Европа. В документа е записано, че трябва да се усили сътрудничеството. Това са чудесни декларации, но на практика нищо не е направено. И в Толедо също не се случи по отношение на практическото сътрудничество. Как Както показа случаят от Детройт, е, не липсва данни, липсва сътрудничество между органите и затова моля съвета да свърши работата си, а комисията да представи съответни предложения. Второ, е, при събирането на данни, например от е, мобилни телефони, образуването на масиви от данни и така нататък, всички тези закони, които уреждат това, трябва да бъдат проверени много внимателно. Трябва да се подложат на оценка и за следващите няколко години. И трето, Трето, говорихме току-що за SWIFT. За това моля да си помислите защо трябва да се организира така взаимодействието с САЩ. Защо? то ние като европейци не сме в състояние сами да извършваме оценка на данните. И а, наистина а, аз мисля, че това е една идея в, за бъдещето, господин председател, да можем сами да обработваме, оценяваме тези данни. Моля, господин председател, да проявите разбиране към мен. Господин Алкадрави, благодаря, колеги. Няма много време, но все пак нека да кажа нещо основно. В този проблем с телесните скенери. Говорим за великолепни средства, за чудеса, едва ли не, но трябва да имаме един хармонизиран подход. И ни трябват европейски правила, иначе просто допълваме хаоса. И а, искам да кажа, така както каза председателя на съвета, че някои от членовете на съвета си следват своя собствена идея, а ние трябва да имаме глобален подход това означава, че трябва да изключим предварителни прибързани заключения и също така да прибързваме и с изводите за телесните скенери. Мисля, че трябва да видим как телесните скенери евентуално ще се пишат в другите мерки, които ще вземем и какви ще са последствията му за здравето и в финансов план. Не, не трябва също така да се залъгваме, че а, телесните скенери ще осигурят сигурността до 100%. А, както знаете, че поне за сега евентуално можем да установим наличието на експлозиви по тялото, но не и в тялото. Мисля, че трябва да направим по-подробни изследвания преди да излизате с крайни резултати. Господин Майснер. Госпожа Майснер за една минута. Както беше отбелязано правилно, е, ние нямаме сигурна система за възокоплаването. Искаме повече сигурност е, и случаят от Детройт и от Мюнхен и изобщо в Германия случаите показаха, че е, телесните скенери не са чудодейно средство. Има в САЩ такива, има в Холандия и така нататък. Обаче въпросът е дали с това ще допринесем за по-голяма сигурност във въздушното пространство. Изобщо Общо при телесните скенери въпросите са много. Какви технологии се използват, какво е излъчването от тях, вреди ли на здравето, какво се вижда само някои червени и зелени точки или целия човек и в крайна сметка има ли защита на данните. И е, все пак е, тази техника струва пари и ако искаме да я въведем, трябва много добро проучване да направим. Е, вие е, се нуждаем на всички случаи от едно единно европейско решение и трябва да си помислим какво е, става с Телавив. Това е друг метод. Дали да търсим този, който е заложил бомбата или самата бомба. Трябва да проверим всички възможни пътища и начини при осигуряване на закрила на основните права. Госпожа Саргентини. Благодаря, господин председател. Да, парламентът констатира, че телесните скенери ако бъдат, разбира се, въведени, трябва да зачитат човешкото достоинство, свободата на избор, здравните евентуални последствия и така нататък говорим за различни снимки с рентгенови лъчи и така нататък. Но в Лондон, примерно, знам, че те използват всички тези а, машини без да дават избор на а, пътниците. В Италия също а, се говори за въвеждането на подобни мерки. А, не само за, за пътниците в посока Съединените щати, но за всички пътници. И ако а, продължаваме да се съсредоточаваме върху техниката, всъщност не задаваме правилния въпрос. Това ли е обществото, което искаме? Тук съм съгласна с колегата от социалистите и демократите. А именно, каква Европа искаме, защото тази пълна сигурност всъщност не съществува. Благодаря. Сега господин Ван Дален. Намета. Благодаря, господин председател новото поколение скенери отговаря на изискванията на парламента. Имаме а, картини на силуетите на хората и с а, а, пунктирана линия а, виждаме дали човека носи а, някакъв забранен предмет. Хората с подобни пунктирани линии по силуета биват, про, биват претърсвани отделно. А, тези скенери са лесни за използване и могат да се контролират по-добре пътниците. Това ще намали също така и разходите и забавянето за самите пътници. Но тези скенери също така са добър начин да се борим с терористите. Мисля, че бихме могли да ги въведем и то бързо. Това са допълнителни инструменти. Благодаря, господин председател. Господин Таварес. Благодаря. Преди няколко дни получих имейл от човек, който е а, прегледан от чрез телесен скенер. Той говорише за случай от а, Детройт, а, че цената не е много голяма за а, тази проверка, но след като чух, че този терорист от Детройт е, е аматьор, той е, според мен изобщо не трябва да влиза в историята. Но от друга страна, вероятно настъпва нова ера и е, това е нова ера на навлизане в личното пространство на европейските граждани. И ние носим отговорност е, за запазване на това основно право. Полицията се нужда от повече данни, но е необходимо да е, се е, извършват проучвания на на правилна основа. Например, много от схващанията на съвета не са правилни, че не е намалял тероризма и терористичната заплата. Аз мисля, че това е спорно. Ние трябва първо да изпълним задачите, които проистичат от Детройт, защото този случай може да бъде избягнат. В момента ние трябва да си помислим как ще положим основите за една бъдеща политика и след като се установява, че терористите могат да поглъщат взривен материал, те трябва да бъдат подложени на по-строг контрол на летищата и парламентът има право да вземе участие в тази основна дискусия. Господин Пакса за една минута. Господин председател, Европейският парламент трябва да направи всичко нужно, за да е сигурен, че а, секретните служби не използват а, претекста борба с тероризма, за да, нарушава лич... да нарушават личните свободи господин Мари, британският посланник в Узбекистан, каза, че е видял доказателства за измъчвания в Узбекистан. Дори някой от задържаните е умрял по време на изтръгването на информация от него. И това а, оправдано с мерки за сигурност. това а, всъщност измъчването не е законно по нито една конвенция за човешките права. Господин председател, а, призовавам ви да отворите парламентарно разследване и да а, видите какви са допълнителните мерки, които ЦРУ е прилага в Европа. Благодаря, господин председател. Трябва да внимаваме много, когато обсъждаме тероризмът. Този дебат не трябва да се ограничава с обмена на информация или телесните скенери. Нито пред съвета, нито комисията говори за радикалния ислям, който всъщност е развъдника на международния тероризъм и за да бъдем политически коректни премълчаваме това, то, то всичките мерки ще се провалят. Комисията и съвета настояват да бъдат защитени човешките права чудесно, но в крайна сметка ние просто потъваме в един формализъм, като говориме за програмата за финансиране на тероризма, на подхода към тероризма трябва да е глобален, инак просто не сме послуга на граждани. Кириош Кун, една мислепто. Господин Кун за минута и половина. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, за НП борбата срещу тероризма е предизвикателство на 21 век и е, тук е, е, тази тема се обсъжда на всички нива в парламента и на други места. В транспортната комисия се обсъждаше не само носенето на течности, но и темата за телесните скенери, както подчертаха някои колеги колеги, е, в бъдеще е, ние можем да разработваме техники, е, които да ни доближат до 100% сигурност. Обаче трябва да имаме предвид някои основни правила, също и в парламентарната сфера. И тук мисля, че между всички политически групи има един че тези техники не трябва да влияят върху здравето на пътниците. Трябва да имаме много добре разработени телесни скенери, които да работят по определена информационна технология и трябва да се спазват също и правата на личността. Това е ясно. Ние не трябва да посочваме телесните скенери само като пример за осветяване на човешкото тяло. В Транспортната комисия и Комисията за граждански права и свободи се споразумяхме, че комисията ще ни представи в края на март, началото на април законопроект за телесните скенери. Е, във всички случаи преди лятната вакансия. И тук трябва да се отразят някои от аспектите, е, по които работи Комисията по транспорт, е, която е основно отговаряща тук и която е водеща тук, също и Комисията по граждански права и свободи. Става дума за сертифицирането на подобни уреди. Благодаря. Благодаря, господин председател. Имаме трима комисари, които са отговорни а, много сме доволни за това, но искам да попитам. Комисарят Редин каза миналата седмица, това, което знаем е, че телесните скенери всъщност имат много инвазивна намеса. Това е, е неприятната новина. Мисля, че това е, което можем да кажем на този етап. Ние е, считаме в нашата партия, че технологията не може да се прибори сама с тероризма. Трябва да имаме обща правна рамка. За това говорихме тук. Това е много сериозна битка. Аз лично съм спирана много летища. Е, ако технологията се обърка и, или пък успее, примерно, да открие истински терорист, това е добре. Но аз знам също така, че има много хора, които са а, лошо третирани само заради подобни технологични грешки. Мисля, че трябва да имаме добър подход, добър общ подход. И не трябва да има отслабване на мерките в нито едно летище, за да е, знаят терористите и всички, че ние имаме един паневропейски общ подход. Благодаря. Госпожа Латфорд. Микрофон. Oh, sorry. Бих искала да говоря за върховенството на закона и разъзнавателните служби. Както парламента каза преди три години в е, Обединеното кралство, че разузнавателните служби са е, изтезавали е, един е, затворник Алахмед. Това е нарушаване на члена на член номер 4 от хартата срещу, от конвенцията срещу измъчваните. аз и, европей, е, гражданите на, на, на Великобритания искахме извинение за това. Но Раз... предпоследните е, служби, бързи поли... полицейски разследвания, е, станаха явно и публично и достъпни. Оказа се, че разузнавателните служби и полициите са, е, има, са, имат възможност да а, използват изтезания и мъчения при водене на следване. Благодаря, господин Братборн. А, да, мисля, че повишената сигурност при пътуване трябва да бъде приветствана, но все пак тя трябва да бъде пропорционална и а, да даде на невинните, които са в повечето, а, нужния респект към техните, техния личен живот. И е, също така да видим как точно ще осигурим сигурността. В моята държава, примерно, употребата на подобни държави, на подобни машини е задължителна. А, и а, има една тактика, която се нарича, ако не се сканира човека, няма да бъде качен на полета. Аз съм против. А, Например, в Обединеното кралство има също така и една, един закон за защита, примерно, на децата. Там би трябвало да се забрани, примерно, употребата на телесни скенери. А, но всъщност, мисля, че всъщност става един проблем, има един проблем в системата за обмяна на данни, за сигурността и ние се измиваме ръцете с скенерите. Съжалявам, господин председател, но мисля, че сега трябва да имаме и ясна система за профилиране на пътниците. Благодаря. Тероризма Да, тероризмът продължава да се развива и ние трябва да се развиваме заедно с него. Терористите са доста изобретателни. Сега се говореше за личното пространство, преди е, да въведем е, технологични е, мерки, т.е. прогресивни технологии, трябва да се погрижим е, да видим е, дали това е съвместимо с някои от решенията на съда в Люксембург. Е, Тоест, ние трябва да се запознаем с правораздавателната практика и всъщност тук се заклеймява нещо, което в крайна сметка е положително в борбата срещу тероризма едва ли има по-подходящо средство от скенера за установяване на тероризми и едва ли някой иска заедно с него на борда на самолета да има терорист. Освен това възниква една, един опасен вакуум на сигурност между държавите членки и за това трябва да се погрижат комисарите да не се назовават е, проблемите с техните имена, подпомага тероризма. Господин Хойзер за една минута. Благодаря. През 2000-та година имаше 1200 души е, жертви на тероризма. Е, след това броят им се увеличи до 16 000. Всеки ден 6 000 души умират от спин. Какво ни сочат тези цифри? Първо, тероризмът е истерия която ограничава по безсмислен начин гражданските права чрез използване на телесни скенери и други подобни методи. Второ, борбата с тероризма не доведе до резултати, само изостри проблема. В рамките на Европейския съюз и сътрудничеството в Европейския съюз, тук искам да посоча, че Европейският парламент неотложно се нуждае от контролни права, така както е във всяка демократична държава. Освен това, искам да апелирам към комисията комисията да подкрепи юзер интерфейса SUI и да се осигури финансиране за него от комисията. Благодаря. Госпожа Химена за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Господин председател, когато обсъждаме такава сериозна тема като тероризма трябва да предвиждаме нещата, а не да действаме след атентат. За съжаление не го правиме и почваме да обсъждаме подобни проблеми, чак когато се случат неща, като неуспели атентат в Детройт. Ние просто не можем, не можем да, да, да чакаме да, да продължим да чакаме, тъй като терористите не чакат. Що се отнася до използването на личните сканери, Комисия трябва да гарантира, че няма да има посегателство над човешкото достоинство и последици за здравето. Всеки, кои, тези, които смятат, че а, това ще наруши човешките права, трябва да им кажа, че правото на живот и на свобода са над всички но трябва и че не можем да се чувстваме свободни, ако не живееме в сигурен свят. Господин Лопес Агилар, благодаря ви, господин председател. Тероризма е световно а, заплаха. Лисабонския договор ще ни позволи да имаме една обща политика за борба с тероризма в Европейския съюз. До известна е, степен е, съм е, така обнадежден от казаното от съвета и комисията. В изказванията имаше елементи, които ще ни позволят да създадем един общ европейски цокъл. Като използваме всички научно-техническия напредък за борбата срещу тероризма, като същевременно се гарантираме зачитане на човешките права. Работиме с страни като Афганистан, Пакистан и други. Трябва да се гарантира обаче, че телесните скенери нямат е, отрицателни последици върху човешкото здраве, зачитат нормите на личната е, свобода и не е, блокират и не забавят е, трафика по летищата. Е, декларацията от Ледо, трансатлантично шенгенското пространство на, за сигурност могат да послужат за основа за по-добро сътрудничество в Съединените щати в борбата с заплахата господин председател, един от начините да се справим с тероризма е, е разузнаването. Но информацията трябва да циркулира, докато днес се съмняваме в това. Е, питам се дали разузнавателните служби на Съединените щати ни държат нас е, уведомени за информацията, с която разполагат. Поне такъв е случая с полета за, от следам за Детройт. И а, мисля, че обмяна на информация а, трябва да става по принципа на а, реципрочност. И в такъв случай ще трябва да се изгради един парламентарен орган за, за респект на, тези, на тази реципрочност. Не можем ние да даваме все повече е, лични данни на нашите граждани на Съединените щати, докато Съединените щати ни лишават е, от е, подробна информация, за която ни е нужна за борба с тероризма. Именно за тази цел ние трябва да създадем една парламентарна комисия в Европейския парламент за контрол. Благодаря. Госпожа Бизото. Когато говорим за борба с тероризма, а, говорим само за технологии, за разузнаване. Имам чувството, че не е, гледаме правилно на този, до, на този проблем. Все едно, че гледаме една болест само по симптомите, а не и по причините не можем просто да се ограничим до външните е, явления, трябва всъщност да се борим с корените на проблема. И само е, така можем да се справим с този проблем. Тук имаме един, една липса на капацитет за, на определена група, която не иска да се интегрира в обществото. Мисля, че трябва да водим един дебат за а, интеграцията и за желанието на определени групи да споделят нашите ценности. Мисля, че трябва да а, проведем такъв дебат, но мисля, че няма политическа воля за осъществяването му. Така че искам от вас, колеги, питам ви, какво ще се, върху какво ще говорим, ако не по тази точка за благото на всички граждани в Европа? Благодаря. Госпожа Доц. Благодаря ви, господин председател. Като представител на Северна Ирландия знам какво е ужасните последици на тероризма върху невинни граждани. Когато а, хората от, отидат да се, да, се, да се разходят или отиват на пазар в Белфаст, биват убивани в името на ирландския републиканизъм. От опита ми в е, Северна Ирландия знаеме, че намесата на разузнавателните служба предотвратява излишни загуби на животи. Какви са обаче съоръженията, с които имат нужда силите на реда, за да се борят с, с тероризма? Тези, които днес се борят срещу за споделянето на данни или телесни скенери, нека не забравят, че най-основното е живота. Когато един е, човек с оръжие застане пред вас и иска да отнеме живота ви, много ще се радвате да има кой да ви защити. Някои от е, моите избиратели не можаха да бъдат защитени. Благодаря ви, господин председател. Съгласни сме, че трябва да бъдат защитавани е, хората срещу тероризма. Разбира се, има легитимни законни опасения за използването на скенерите, но се надяваме, че в най-скоро време ще получим една обективна оценка на тези е, съоръжения. Трябва да знаем дали те са ефективни, дали имат е, отрицателни последици върху здравето на хората и дали не е, дали зачита достатъчно личното пространство на хората. Но ако няма скенери, няма ли да се върнем към старата система за телесна проверка? Защото правила, правилата са такива, че ако човек не, не бъде проверен, не може да има достъп до самолета. Така че благодаря на госпожа Мастръм за желание, за желанието да потърси мерки, които да се прилагат, които да не нарушават устойството на човек. Благодаря. Ние всички искаме да се борим срещу тероризма. Той представлява заплаха за демокрацията. Това е консенсус, мисля, за всички тук в парламента. И тук се казва, че е един народ, който е готов да пожертва свободата си в името на дребната сигурност, всъщност ще загуби всичко. И именно за това считам, че трябва да намерим равновесие между свобода и сигурност, защото така го изисква демокрацията. Иначе терористите ще са спечелили, ако успеят да ни тероризират всички. И а, тук се питам дали телесните скенери ще осъществят това равновесие и дали всъщност те няма да нарушат свободата ни. И се питам също дали не представляват известен а, риск за а, здравето на хората и дали не влизат в личния му, интимния му живот чрез тези картини. Та, и докато чакам заключенията, се надявам и разчитам комисията да предприеме крачки, за да осигури напредъка ни по този въпрос, в, спазвайки едновременно с това европейската демокрация. Няма да приема сините листове. Също така, желанията за допълнителни изказвания трябва да е, по CashDI трябва да изчезнат. Благодаря, господин председател, казва господин Батен. А, свободата и демокрацията са а, пряко засегнати от тем, тероризма. Шимфейн има сега представител в правителството на Северна Ирландия. Тоест, те успяха повече с демократични избори, отколкото с тероризъм. А какво да кажем за комунизма в а, Русия, в а, някои азиатски части, в Китай и други? Не може да има а, пример за успешен тероризъм. Европейската комисия, която приехме вчера, съдържа бивши апаратчици, комунисти, представители на бившите режими. Така че а, дори самият Барозо всъщност е бивш маоист. Това изглежда особено окоръжително. Кирил Свидан за един лето. Господин Фиданца за една минута. Благодаря, господин председател. Сигурността на нашето общество не трябва да се поставя на карта. Ние трябва да я защитаваме с повече ефективност е, и е, с по-добро сътрудничество между разузнавателните служби и чрез използване на високи технологии. Министрите уредиха всичко това много добре, като постигнаха добра координация и не се ръководят от емоции. В някои страни има вече телесни скенери е, е, и е, аз мисля, че трябва да се подложат на оценка проучванията, за да въведем един на практика и да се спазват правата на гражданите. Трябва да се спазва и принципа на превентивност, трябва да се направят проучвания за въздействието на рентгеновото облъчване и ако обаче трябва да приемаме определени разпоредби за свързани с личната сфера, трябва да посоча, че е, и при мобилните телефони, и при GPS-а нещата не са много по-различни. Е, трябва да се пази както физическата, така и е, моралната непрокосновеност на гражданите. Уважаеми колеги, сега пристъпваме към процедурата на спонтанни изказвания. Много ви моля да спазвате регламент от една минута няма да отговарям на никакви ваши молби за удължаване. Казвам кой ще се изказва сега. Сасата, Кордино, Матулка, Лайфрид, Бенова, Тенър, Ернст и е, господин Малса. За всеки по една минута. Съжалявам. Господин Сасата има първи думата. Господин председател, уважаеми колеги, в светлината на днешния дебат нещата изглеждат така, че прилагането на телесните скенери повдига много въпроси. На първо място естествено е въпроса за сигурността на пътниците, но не трябва да се забравя, че трябва да се спазва принципа на съразмерност и е, използването на подобни съоръжения поставя много въпроси открити, е, свързани, например, с здравето на пътниците. После, по какъв начин изображението на скенера е, може да се опазва в тайна? Всъщност, е, няма смисъл да се дават милиарди евро за съоръжения, за които се знае, че не са в състояние да откриват експлозиви. И ако нямаме сигурни въп... отговори на тези въпроси, въпроси е, ние не можем да пледираме за задължителното въвеждане на скенерите. Още нещо, мисля, че намерихме решение и сега търсим проблема на, за това решение. Тоест, прекъсвам е, Яколино, господин Яколино за една минута получава думата. Господин председател, искам преди всичко да кажа следното. Ако има някакъв тежък проблем. Той е свързан най-вече с нарушаването на личното пространство, което трябва да се пази съответно. При няколко седмици в парламента приехме една резолюция на Изоком и там всъщност обсъждахме е, баланса между различни принципи сигурност и защита на личната сфера. И ако сега трябва да разгледаме как е, се подхожда в Европейския съюз към тези проблеми е, от отделните държави и членки, можем да установим, че става дума предимно за защита на гражданите и как тя да се гарантира. Моля, Испанското председателство и комисията да си сътрудничат в по-голяма степен по тези въпроси. Благодаря следващият оратор е господин Матула. Господин председател, аз още от е, началото искам да изясня нещо. Чрез този дебат е, ние показваме не само, че е, има опасност от тероризъм, ние показваме също, че е необходимо да бъдем с крачка напред пред терористите. Дебата за въвеждането на телесни скенери на всички летища на Европейския съюз обаче има много по-широко въздействие тази мярка е доста противоречива, защото, например, пудра или погълнати субстанции не могат всъщност да се откриват от телесните скенери. И от друга страна пък ние сме задължени да опазваме здравето на пътниците, така че не можем а, да пристъпим а, към а, тези а, скенери преди да се знае а, какви са използваните технологии. Благодаря. А, минутата ви изтече, господин а, Петър Хеллайт, за една минута. Сега, ако се говори за е, сигурност, е, тук трябва да посоча, че е, компетенциите на Европейския съюз е, е трябва да се увеличават. Е, имаме принцип на сигурността и този принцип е, е, сочи, че или ще има европейски е, разпоредби за телесните скенери, или не, няма да има и телесни скенери. Просто е, държавите членки не трябва да извършват самоволни действия тук. Второто, което искам да посоча, ако се въведат такива скенери, то тогава ще трябва да си зададем въпроса за финансирането. Как и от кого? Сега тези скенери струват доста и за това аз смятам, че в съвета трябва да има раздвижване и е, трябва да се посочи, че е, публичната сигурност е публична задача и трябва да се финансира с публични средства. Благодаря. Господин Сенцик, тук ли е? Благодаря, господин председател. Искам да насоча вниманието на комисията и на съвета върху вторичните въздействия е, от прилагането на телесните скенери. Ако се излагат пътниците на такова лечение постоянно, имам предвид X и лъчи, е, всъщност е, не се знае как това ще въздейства върху тях. Широката публика не познава опасността от е, това лъчение. Тези скенери могат да а, предлагат триизмерно изображение на човешкото тяло, обаче това е свързано с голяма опасност за здравето на човека и а, може да доведе до поява на генетично обословени заболявания. Рискът а, и неприятностите, на които ние ще се подложим, когато редовно бъваме облъчвани с такива скенери, няма да оправдаят тяхното въвеждане господин председател госпожо комисар, господин министр, тероризмът не познава граници, не познава ценности. Единствената ценност е, е, смърт, смърт сред гражданското население при възможно най-низки разходи. И е, това е историята на много от атентаторите самоубийци. Тъжното в цялата история е това, че чрез тероризма се е, въвеждат различни мерки. По-скоро за борба с тероризма се въвеждат различни мерки мерки за защита на гражданското население, обаче пък от друга страна се нарушават е, правата на това население и за това е, ако се приеме това решение за скенерите, трябва е, да се помисли за съответната правна уредба, за хармонизация на законите, защото иначе няма да можем да осъществим борбата с тероризма. Господин господин Танък. Господин председател, скорошните въвеждане на телесните скенери по летищата Скорошното въвеждане на телесните скенери по летищата на Великобритания всъщност е нарушава на човешките права. Особено, а, примерно, когато трябва да се сканират телата на деца или пък на бременни жени. Това е вредно и за здравето. А, но Например, смея да твърдя, че а, а, ю, а, ултравиолетовото излъчване от атмосферата, дължащо се на климатичните промени, също е толкова опасно, дори и по-опасно. И а, като лекар и едновременно с това често пътуващ, аз отричам тези драконовски мерки и мисля, че трябва да отхвърлим тези мерки. Едновременно с това, мисля, че трябва, за сметка на това, трябва да въведем профилиране на пътниците. Госпожа М за една минута и след това представител на зелените. Телесните скенери безспорно са намеса в личната сфера и то доста голяма, затова задавам някои въпроси. Първо за съразмерността. Дали е, могат тези скенери да допринесат наистина за борбата с тероризма? Е, тук отговора не е ясен и затова подкрепям казаното от госпожа Малстръм. Е, тя говори за оценка на всички инструменти и тази оценка аз искам да видя пред себе си, преди да взема решение. И второ, е, рисковете за здравето. Всички, които сме в е, тази зала и тези, които не са в нея, трябва всяка седмица да е, бъдат изследвани с такива скенери. Това е значи една постоянна мярка спрямо нас и аз искам да знам доколко това се отразява на моето здраве. И тук нямаме а, някакви а, сигурни оценки и по тази причина аз не съм готова да се подлагам на подобни изследвания. Господин а, Рубалкада. Uh, Госпожо Ривоси, искате ли думата или не? Имате една минута. Благодаря, господин председател. Исках да направя връзката между телесните скенери, здравето и тероризма. Когато разгледаме комитета за сигурността, свързан с радиацията, той включва представители на европейските институции, на Международната агенция по ядрена енергия и други. И там резултатите се, в резултатите им се казва, че децата и бременните жени не бива да бъдат подлагани на такъв телесен скенер. И когато има излагане на слаби дози радиация, това може да доведе до рак и до малформации. Искам да попитам, няма ли альтернативни технологии за постигане на абсолютно същите цели? Та, така желаем да налагаме е, скенерите. Благодаря. Господин Мелцер за една минута. Господин председател, не трябва да забравяме, че международният тероризъм Е, всъщност е възможен поради е, погрешни решения на американските тайни служби. Дали е, такива мерки, за които говорим, са смислени, за това никой не задава въпроса. А след всеки терористичен удар свободата на гражданите се увеличава все повече и аз смятам, че ние като Европейски парламент не трябва да превръщаме в реалност и да подкрепяме превръщането в реалност стъкления човек, прозрачния човек. Всъщност да видим какво е положението в Афганистан и Ирак. Сега, що се отнася до приложимостта на това, на този метод, как се съчетава с човешките права, тук въпросите са много. Трябва да се води постоянна борба срещу ислямския тероризъм, обаче ораторът е прекъснат от председателя. Давам думата на съвета за 5 минути. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратък и, и слушах много внимателно изказването на политическите групи, отделните депутати по тази тема. Мисля, че всички изказвания бяха много интересни. Благодаря ви за това. Както и при първото си изказване, подчертавам, че не искам да обсъждам една такава делик, деликатна тема, като борбата срещу тероризма, сред, след а, неуспели атентат от Детройт. Трябва да се направи анализ, за да разбереме какъв, къде са били пропуските в системата за сигурност, но при всички случаи нашата стратегия трябва да бъде разумна, обмислена за да можем да приложиме мерки, които да не е, бъдат в ущърп на нашите ценности, защото в е, противен случай сами, сами ще си подкопаеме устоите. Трябва да, да, да направиме анализ на случилото се в Детройт, но не трябва да прилагаме мерки прибързано, защото в е, в противния случай просто тези мерки ще бъдат неефективни. Европа разполага с добра стратегия за борба с, евро, с тероризма, тер, стратегия, стратегия, която последните години доказа своята ефективност. Нека видим по какъв начин действат силите на реда в различните държави членки, благодарение на общата стратегия. Имаме и координатор на общата е, антитерористична политика. Той от време на време прави изказвания, включително изказването, което той направи тук пред Европейския парламент. Аз ви препоръчвам да го препрочетете и анализирате, защото този анализ може да послужи като а, отправна точка за превенцията, защото основното в борбата срещу тероризма е превенцията. Нашите общи усилия се е, фокусират върху превенцията затова сме загрижени от радикализацията. Трябва да разгледаме какви политики се провеждат в отделните държави членки за избягване и борба с радикализ... радикализирането, което е в основата на много от патентатите, на които станахме жертви. Най-важното, разбира се, не е да предадеме цялата информация, а необходимата, нужната информация за да може получателя на информацията да използва целесообразно. Не трябва да, зали, да бъдем заливани и да заливаме с информация, а да имаме инструменти за управление на информацията с цел ефективност. Разполагаме също с стратегия за подобряване сътрудничеството в областта на обмена на информация, Европол, е, Косак, обмена на информация и по-ефективния обмен ще бъдат наш приоритет. Полемиката относно телесните скенери е, са обект на нашето внимание и комисарите споменаха, че тази тема буди загриженост, трябва да обсъдиме съвместно и да намериме общо европейско решение или отговор на този въпрос. Защото ако нямаме единен подход, всяка държава членка ще трябва да а, прилага собствените си стратегия. Дори и да имаме общ подход, е възможно да държавите членки да прилагат собствен подход и собствена стратегия, но при всички случаи се нуждаеме от една обща стратегия стратегия. Необходим е обаче, повтарям още веднъж, един дебат, разумен, спокоен, обмислен, да провериме дали сканерите са ефективни, какви са е, ограниченията, които налагат, необходи, необходими ли са за да постигнем целите, които се поставяме, зачитат ли човешките права и свободи, имат ли отрицателни последици върху човешкото здраве, след като получиме трите доклада на тази тема, ще можем да обсъдим. Благодаря ви, господин председател и дами и господа, за обсъждането. Те ще бъдат много полезни на съвета. Господин Калас. Uh, това е процедурен въпрос ли имате, госпожа Латфорд? Надявам се, че... Аз искам директен, въп... да задам директен въпрос към съвета. Какво мисли съвета за застъпването на член 6, за нарушаването на член 6 от Хартата за основните права? И за ужасното Председателят прекъсва госпожа Латфорд. Няма време за това. Господин Калас, имате думата. Господин председател, дами и господа, нека да кажа първо, благодаря ви за вашето участие. И, и също така, нека да ви напомня, че нямаме предложение тук пред вас. Не ви предлагаме да въведем новите машини на всички летища и всички държави. Не е такъв случай. Ние просто внимателно проучваме тези, на тези нови технологии. И ще а, се върнем с, при вас с конкретни предложения в края на април или по-късно, с един доклад, а, който ще показва а, какви са последствията от използването на тези машини. Аз също имам съмнение относно ефективността им и относно пропорционалността на мерките, които ще се взимат, но не бива да отхвърляме от раз новите технологии. Тероризмът се развива и ние трябва да използваме всички технологически раз... иновации, за да защитаваме нашите граждани и пътници не трябва да а, заклемяваме и да дим, превръщаме в а, а, демони едва ли не тези нови технологии. Още веднъж призовавам към общ европейски подход. То е единственото нужно нещо относно всички технологични а, проблеми, проблемите свързани с а, а, човешките права и а, ние със сигурност ще предложим един общ европейски подход. Тук мисля, че имаме консенсус по това, че трябва да имаме общ европейски подход. Това мислим да направим в близко бъдеще. Ще ви предоставим един доклад и ще продължим дискусията. Нямаме никакви конкретно намерение веднага да въвеждаме тези нови технологии. Това е просто ново решение, което ние ще се опитаме да проучим. То не гарантира 100% решаване на проблема. Имаме нужда от комбинирани мерки и международно сътрудничество. И след този доклад ще имаме вече конкретни мерки и ще предложим общ европейски подход и там ще има приложени стандарти, ще има приложени изисквания, които ще бъдат предложени на държавите членки и те ще решат дали да ги въведат. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Малстрюм. Благодаря ви, господин председател, дами и господа. Това е един много важен дебат. Порбата контратероризма е много важна, важна стратегия за борба с тероризма. Ние сме изпитали в Европа, защото това е заплаха за нашите общества, демокрации и основни ценности. Държавите членки трябва да поемат своята отговорност, те отговарят и за своите разузнавателни служби, но ние трябва да координираме цялата политика. За това аз помолих моята служба да направи анализ на рамката, инструментариума, е, разпоредбите, с които разполагаме, за да ги използваме по един много по-ефективен и интелигентен начин. Eurojust, Европол, е, държавите членки, всички тези звена могат да работят по по-координиран начин за постигане на резултатите. Събития като атентата в Детройт са много важни и доказват още веднъж, че тероризма е една много страшна заплаха. Така че ние политиците трябва да направим всичко възможно и да действаме бързо, за да защитиме нашите граждани. Това е естествено. Но ние също така трябва да осигурим техната сигурност, но след оценка, след обсъждане да предприемеме съответните пропорционални и разумни мерки, както каза господин Калас. Ще го направим. Ще го, ще го направим, като разбира се, се съобразяваме с необходимостта да бъдат зачитани изцяло фундаменталните права и свободи и ще обсъдиме този проблем по-нататъка с вас. Благодаря ви много за този важен и интересен дебат. Много ви благодаря. Приключваме общите разисквания. Заповядайте, имате думата señor presidente por esta oportunidad. antes de terminar es un punto de orden simplemente para expresar mi sorpresa porque cuando ha aparecido el catch the eye eh, yo he levantado. искам да кажа че съм много изненадана. Мислех, че започваме спонтанните изказвания, които привличат вниманието на председателя. Изведнъж вие казахте, че списъкът вече е запълнен. Струва ми се, че трябва да са ясни критериите за тази процедура и всички да имаме възможност да говорим. не можах да разбера как, ако ще привличаме вниманието на председателя, имаме предварително запълнен списък. Изненадана съм и искам да знам процедурата. Искам да разбера как функционира процедурата. В началото на дискусията даваме знак за желание за спонтанно изказване но в такъв случай разбирам, че имаме 19 желащи да се изкажат. 19 човека за 5 минути. Аз се опитах да направя изключение, но рискът е последните в списъка да не могат да се изкажат. Е, давайте знак с ръка и така ще привличате внимание.